Добър ден, госпожи и господа. Моля, заемете местата си. Are we ready? Готови ли сте? Позволете ми да открия днешното заседание на Комисията по въпросите на регионалното развитие. Започвам с приемането на дневния ред. Мога ли да помоля всички да заемат местата си? Започваме с приемането на дневния ред за днешното заседание. Има ли предложение? Не. В такъв случай смятам, че дневният ред е прият. Одобрение на протокола от заседанието на 16 и 17 март тази година и е, на 18 и 19 април тази година. Проектите на протоколи от двете заседания са достъпни в интернет – ако до края на днешното заседание няма възражение срещу тези проекти, предлагам те да се смятат за одобрени. Предложение? Не. Съобщение на председателя. Имам две съобщения. На вашите места ще намерите тези картички. Днес в България е много е, особен ден. Това въжи за България и за славянските страни. Днес отбелязваме Деня на славянската азбука, култура и образование. За това си позволявам да ви предложа тази картичка с нашата азбука. Бихте ли пояснили текста? Това е азбука. Славянската азбука. Можете да се опитате да пишете на български, като се запознаете с тази азбука. Или на руски. 200, хиляди, т.е. 200 милиона души е, по света използват тази азбука, можете да се присъедините към тях. И второ, искам да ви благодаря за това, че ми позволявате да ви представя тази традиция, защото да се отбелязва културата, образованието, грамотността е наистина много специфично. Второ, Искам да направя съобщение за нашата делегация в Харватия. Както знаете, миналата седмица нашата комисия изпрати делегация в Харватия. Програмата включваше срещи в Загреб с парламентарната комисия по регионално развитие, ресорния министр и търговската палата в Сибени, както и посещения на някои проекти, финансирани от структурните фондове. Секретариатът ще изпрати до края на тази седмица писмен отчет за членовете. Господин Гуцулино беше шеф на делегацията, той е заместник-председател на комисията по регионални въпроси. Искам сега да му дам думата, за да каже няколко думи за посещението на делегацията. Той обаче не е тук днес. Господин Ван Нисълрой, господин Новаков, госпожа Малетич и госпожа Томашич бяха останалите членове на делегацията. Има ли желаещи да вземат думата във връзка с този въпрос? Господин Ван Нисълрой. Да, накратко за посещението на тази делегация. Успяхме да установим, че страната прекрасно се е справила в последната година, преди присъединяването към Съюза, те успяха да използват предприсъединителните средства и да преминат плавно към новия период. Много големи административни организационни усилия са положени. това, което веднага се набива на очи е прекрасната работа, която са свършили препрограмирането, сега за него са необходими допълнителни усилия на програмно ниво. Вече има погодби с партньорите което разбира се води до известно забавяне, защото е, там трябва да се препрограмира. Това води до интензивни дискусии в националните парламенти и компетентните министри. Аз е, научих, е, че препрограмирането е прекрасна дума, обаче много трудно начинание. Ако се качите на влака, подкарате го и след това започнете да го препрограмирате има доста несигурност, доста неща, които трябва да се решават движение. Второто, което видяхме, бе свързано с капацитета за работа в региона, в е, областите е, на страната, в е, градовете и да се намерят добри хора е голям проблем. Е, говорихме с множество младежи, за които това е първата стъпка в техния професионален живот и с искат да работят две години и след това а, отиват на пазара. А, така те получават много по-високи заплати, обаче натрупаният опит се губи за програмите. Ние в Холандия плащаме много по-високи заплати, хората а, си харесват работата. и е, използват е, работата по проектите на Европейския съюз като трамплин към израстване. Това е много важно като констатация. Също така посетихме, и това е последното, което ще кажа, две области. Някои от градовете се справяха прекрасно с тематичната концентрация и с управлението на средствата, а други, особено селските райони, са в процес на преход. Там населението намалява. Хрватите се опитват да запазят нивото на обслужване, обществените услуги за възрастни хора, за младежи, за деца. Е, когато гледаха с отворени очи към е, присъединяването към Европейския съюз, не, нямаше такива е, сложни правила и за това хората не са очаквали, че всичко ще стане толкова сложно след присъединяването. Тук можем да извлечем най-малко три полуки от това, което казвам. Не, не почвайте да препрограмирате програмите след като е започнало изпълнението. Второ, мислете за капацитета. И трето, мислете за реалните потребности. За това дали програмите отговарят на потребностите на хората, особено в селските райони. Посещението беше много добре организирано, движихме се с добър ритъм от среща към среща всеки ден. Най-трудно беше на шофьора на автобуса, защото той трябваше много да чака. Нашата трудност се състоеше в това, че трябваше да притичваме от място на място. Сега ви моля да изчакате писмения доклад, но разбира се, посещенията в тези страни носят много познания. Много добре бе организирано посещението. Благодаря на всички, които ни помагаха, както с организацията, така и в тежките моменти. Благодаря, господин Ван Нисълрой. Днес при нас Госпожа Сандрин де Бугенос е представител на Европейската комисия. Желаете ли да вземете отношение? Afternoon. Да, добър ден. Казвам се Сандрин де Бугенос. Благодаря за вашето изказване и за посещението в Харватия. Мисля, че обобщихте положението там много добре. Страната инвестира много усилия за управлението на нашите средства и се опитва да ги оползотвори максимално, но хората там се учат в този процес на научаване, има доста трудности. Част от трудностите са свързани с възможностите за привличане на качествени хора и тяхното задържане. Затова трябва да се мисли за конкретни мерки за улесняване на привличането на хора, за тяхното задържане, като им се плащат добри възнаграждения с оглед на резултатите от дейността, като разбира се се има предвид и потребността на съответния отрасъл. Ние сме се опитвали да им обърнем внимание на колегите в Харватия, че трябва да рационализират и е, упростят своята система, защото ние сами сме установили, че тази система е доста утежнена. И ние се опитваме да проявяваме гъвкавост, е, да запазваме някаква съразмерност в това, което правим, за да функционира системата като цяло добре. И е, също сме се старали да дадем възможност на управителните органи и на оперативния капацитет да се справят с планирането и програмирането защото, както бе казано в началото, на процеса се намира Харватия и трябва да се развие. Няма все още е, много предложения, зрели предложения за проекти, от които да излязат годни проекти. Трябва да разширят капацитета си за изготвяне на проекта, както и възможностите си за вземане на решения и за управление на проектите. Тоест, хрватската страна има много още да направи, но се отнася изключително сериозно. Изготвила е национален план за действие в тази връзка, тъй като хрватите наистина са разбрали, че трябва да надскочат себе си, за да могат да се научат и да е, се справят в бъдеще по-добре. Е, мога с удоволствие да кажа обаче, че те се отнасят изключително сериозно и се справят много добре. Благодаря. Очакваме доклада, отчета за посещението. Той ще бъде изпратен на всеки член на комисията. Продължаваме с гласуване. Готови сме за гласуване днес.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 Изменение 35. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 165 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 166 за, против. Това ще го проверим. Изменение 166. Проверяваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 167 за, против, въздържали се, приема се. Въз... Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 172 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но трябва да проверим. Проверяваме по електронен път 172 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 176 за против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 изменение за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. Against. За, против, въздържали се, приема. Second amendment, two in favor. За, против, въздържали се, приема се. Amendment 3 Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Точка от преембила изменение 4 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Изменение 4. Начало на гласуването. The vote is closed. Any... Край на гласуването. Приема се. Извинете ме. Изменение 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Изменение 12. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13 и 14 се гласуват заедно. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Компромис? Трябва да гласуваме изменение 15. Добре, 15 изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тоест, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване по електронен път. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Извинете. От НП е гласувал един колега в повече. За това трябва да повторим гласуването. Много добри хора, благодаря за подкрепата, обаче трябва да, подкрепим, да повторим гласуването. Моля това гласуване да бъде прекратено. Гласуваме още веднъж за окончателния текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Докладът се приема. Благодаря ви. We continue now with the opinion. Добре, продължаваме с становището подготовка за преразглеждане след изборите на, на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020, препоръки от парламента преди предложението на комисията. Нашият докладчик е госпожа Крел. Желаете ли да кажете нещо? Не, в такъв случай направо преминаваме към гласуване. Започваме с компромис на изменение едно, За, против, въздържали се, приема се. Компромис на изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис на изменение 3. За, против, въздържали се, Приема се. Изменения 11 и 12 се покриват от компромисния текст. Това виждам в списъка си за гласуване. За това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 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8 за. А, разделно. На две части. По първата за. Против. Въздържали се. Приема се. Правилно съобщихте, но технически коментар в нашия списък за членовете на НП Е, аз съм давал знак по друг списък за доклада Крел. Но вие си продължете. Very much. Thank you. I can go on. Thank you that I can go on. So we go on together. Благодаря, че ми позволявате да продължа. Ще продължим заедно. Second part on the amendment 8. Please. Изменение 8, втора част за против, въздържали се, приема се. Изменение 64. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис на изменение 10. 9. На две части по първата. За. Против. Въздържали се. Приема се. По втората. За против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 за, против, въздържали се, приема се, мисля, но нека да направим проверка. Електронно по 73-то изменение, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към крайното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Становището се приема. Поздравления! Very good. We continue now with the, the opinion of Mr. Novakov. Oh, okay, okay, How best Преминаваме с становището на господин Новаков, как най-добре да се оползотвори потенциалът на малките и средни предприятия. Господин Новаков, искате ли думата? Не, благодаря. Преминаваме към гласуването. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. Преминаваме към изменение 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, Против? Въздържали се? Нека да направим проверка. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16 за. Против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 Искате проверка? Добре. Проверка по 52 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56, 57, идентични. Гласуваме ги заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16, 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. И крайното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. По 44 гласувахме ли? We didn't vote amendment 44. Why? Because, because... Uh, Не гласувахме по 44-то, тъй като приехме изменени 39. Няма защо. Крайно гласуване. Моля, гласувайте. Okay, the, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се становището. Поздравления! Продължаваме. С достъпа до финансиране за малки и средни предприятия и увеличаването на разнообразието на финансирането за малките и средни предприятия в Съюза на капиталовите пазари. Господин Жуло, искате ли да кажете нещо? Не. В такъв случай. Компромисно изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. По 11 изменение, моля, гласувайте and 12. Okay. Okay, understood. The vote is closed. Край на гласуването. Дванайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. 28 изменение, устно изменение. Има ли някои възражения? Срещу устното изменение не, в такъв случай гласуваме го с устното изменение. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение изменение Компромисно изменение 4 всъщност за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58, устно. Изменение има ли възражение срещу устното изменение? Не. Гласуваме с устното изменение 58 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис на изменение 6 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 80 за, против, въздържали се. Проверка. По 77, моля, гласувайте. Извинявам се, 80. По 80-то е изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис на изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към крайното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Становището се приема. Поздравления! Приключихме с гласуването за днес. И следващата точка в дневния ни ред е срещата с господин Катайнен, заместник председател на Европейската комисия, който ще бъде тук в 4 часа. I'm sorry. I'm sorry. Извинете, казва председателката. Ще имаме размяна на мнения.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 благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – размяна на мнение за Фонда Солидарност на Европейския съюз. Оценка. Докладчикът ни, господин Чико, е тук и е готов да представи първоначалния вариант на доклада. Няма микрофон за оратора. Е, е, Няма микрофон за оратора. Сента. Il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea è stato istituito nel 2002 come Европейския фонд за солидарност, както всички знаем, беше създаден през 2002 година сега, разбира се, не можем предварително да подпомагаме навсякъде, където има кризи и да ги предогаждаме, но можем да помагнем управле... за управлението им. Знаете, че катастрофите и кризите имат различни фази. На първо място са природните стихии, Разбира се, че трябва да се финансират спасителни служби, национални спасителни служби и така нататък. Следващата фаза настъпва, тъй като много често самите жертви трябва да се борят с отстраняването на щетите. Ето, в тези конкретни случаи комисията се намества. Важно е нашата комисия да отчете, че много често жертвите се чувстват изоставени на произвола на съдбата. През 2014 година имахме изменения на регламента за фонда, именно за да се подобри функционирането на този инструмент. Аз разбира се приветствам подобренията, които бяха внесени в регламента, например удължаването на срока за подаване на заявление за помощ от 5 до 12 седмици, административните срокове са съкратени, а Европейската комисия се задължава да обработва заявленията и исканията между 6 и 7 седмици. Също така се предвижда и възможност за авансови плащания в размер на 7%. Европейският парламент и най-вече комисията по регионално развитие – настоя за оценка на фонда Солидарност, за да се види как точно са разходвани средствата. През миналата година са дошли 13 ткани, от тях 7 са приети, а 4 са били отложени. Говорим за 2014 година. 100 36 милиона е отпуснала комисията за цялата 2014 година. След разговори с комисията и някои контакти с национални и местни органи мога да заключа следното. Това е механизъм, Фондът е механизъм, който представлява изключително важен инструмент за реакция на големи катастрофи на територията на различни държави. Много е важно да се действа бързо, особено когато трябва да се възстанови основната инфраструктура, като електричество, вода, здравеопазване, също така да се създадат временни подслони за жертвите и да се подкрепят спасителните служби, които работят на на място. Също така е важно да се опазва културното наследство, да се разчистват останки. Такива катастрофи имаше в Италия, Франция, Словения, Гърция. Засегнатите региони пострадаха много силно. Мога да посоча пример с, с Сардиния, където имаше наводнения с 16 жертви и хиляди хора, които останаха без подкрив на главата си. Да не говорим за економическите щети, които настъпиха тези щети засягат всички граждани. Във всички случаи, когато има природни бедствия, са били, най-много са пострадали южните региони на Европа. Така пак казвам, през 2014 година новият регламент се опита да съкрати сроковете до 6 седмици след получаване на искането да се стигне до изплащане на средствата, но смятам, че все още е твърде дълъг този срок, докато се стигне наистина до мобилизиране на средствата. Затова е важно оценката на Европейския парламент да се съсредоточи върху по-нататъчното подобряване на ефективността и бързината, с които се работи. Да, говорим за 6-7 седмици, но нека да ви дам пример. Отново Сърдиния, защото съм оттам. След наводненията през 2013 година, се наложи да изчакаме повече от година и половина, докато се разпределят средствата. През ноември 2013 година подадохме молба а средствата дойдоха чак през 2015 година. Този срок е прекалено дълъг. Жертвите на катастрофата наистина се чувстват изоставени на произвола на съдбата. Така че е много важно да се упростят бюрократичните процедури, да се съкратят сроковете от момента, които минават от момента на бедствието до действителното изплащане на средствата. Като националните и местните органи, разбира се, имат за задача също да опростят вътрешните си процедури в това отношение. Отново казвам, много е важно средствата да се мобилизират максимално бързо, за което е много важно сътрудничеството между местните органи и европейските органи. Още нещо. Тук трябва да цитирам нещо, което беше казано в ЕКОСОК във връзка с Фонда за солидарност на Европейския съюз. А в резолюция от 2013 година а, беше посочено, че трябва да се упростят процедурите. Мисля, че трябва да подкрепим а, тази идея включително и идеята за създаване на съвместни ефекти, на комбинирани ефекти с други фондове, така че средства от тях да идват като съпътстващо подпомагане. договоря дори и за средства по линия на национални инструменти за финансиране. До сега това не е правено и ако се допуснат забавяния, да не забравяме, че економическият растеж на засегнатите региони ще пострада. И не на последно място превенцията, предотвратяването на бедствията. Всъщност това е най-добрата и най-рентабилната възможност за да намалим а, чувствителността на някои региони. Наистина трябва да се изчерпят всички възможности, включително и финансови, за да се предотвратяват подобни бедствия и да се противопоставим на необратимия процес на измененията на климата, защото той най-често е причина за природните бедствия. Освен това съм, разбира се, на ваше разположение. Очаквам вашите бележки, предложения, заедно с докладчиците в Сянка. Ще ги изслушам с най-голямо удоволствие, ще изслушам и останалите колеги. През следващите седмици ще работим заедно с докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря много, господин Чико. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Господин Пикола, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Фондът за солидарност, както чухме, е създаден за да се предостави финансова помощ на държавите членки, които са засегнати от природни бедствия. Така бе е, е, отреагирано на наводненията през 2002 година. До юли миналата година имало 69 искания, по които са били преведени средства. През 2014 година комисията прие промени, които ускоряват процедурата и това позволява на държавите членки да използват тези средства по добре и по-лесно. И а, има междинни средства, които са заделени. А, а, проблемът е, че има период от 8 седмици преди отпускането на средствата, тъй като те трябва да се одобрят и от парламента и от съвета. А на практика срокът е още по-дълъг. Например, през май, когато в Харватия на 2014 година, когато имаше наводнение в Харватия, а, предложението а, бе подадено през ноември, а пък парламентът предостави средствата, е, или поне своето одобрение за средствата едва през декември. Затова трябва да се работи за да се е, ускори приложението на фонда и е, също така има определени ограничения. 3 е, до 5% от общите разходи се покриват от грантове. Трябва да се увеличи следенето на разходите. Очаквам да си сътрудничим добре с колегите по този доклад и да а, работим добре да постигнем на крайен резултат. Господин Поремба е докладчик Сянка. Не го вижда. В такъв случай давам думата на господин Ван Милтенбург, докладчик Сянка на АОД. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, природните бедствия не могат да бъдат предотвратени и точно за това има такъв фонд солидарност, който действително иска да покаже европейска солидарност с спрямо засегнатите държави и региони. Но всъщност държавите, членки и регионите имат какво да направят и за предотвратяване на бедствията, и е, за предотвратяване на техните последици. 8 е, милиарда евро почти са за, са е, средствата на разположение за адаптиране към промените в климата и за предотвратяване на евентуалните последици от природни бедствия. Според Световната банка, едно евро а, а, инвестирано в превенция спестява 8 евро в разходи при бедствие. Особено ако се инвестират тези средства по иновативен начин, могат да се спестят още повече. Разбира се, Фондът Солидарност има за цел да помогне на най-засегнатите, възможно най-бързо. Е, и средствата от фондовете е, са намалени възможно най- е, много. И целта е да се забави процедурата за да се съкрати, извинете, процедурата за вземане на решение. Забавянето при плащанията преди преговори между съвета, на е, обсъждани по-рано. Например, е, при наводнението в Сърдиния през 2013 година е, доста се забави ефективното приложение на фонда. От друга страна, държави членки и региони, които са използвани, използвали средства от фонда, трябва да ги отчитат пред комисията възможно най-бързо. Така ще се подобри прозрачността при използването на средствата и се надявам, че преразглеждането от 2014 година би довело до по-бърза процедура и по-правилно приложение на фонда за солидарност. Проблемът са действителните последици от Приложенията, които могат да бъдат оценени едва след като се натрупа малко повече опит. Е, необходими са поне 4 години. Е, надявам се, че докладчикът ще вземе предвид моите коментари и очаквам да работим добре заедно по тази изключително важна тема. Благодаря. Thank you. Thank you, Благодаря, господин Ван Милтенбург. Не виждам други докладчици. Госпожа Дамато, заповядайте. Грация, президенте. Крошам. Благодаря, госпожо председател. Ми, мисля, че сме добре запознати с дейността по линия на Европейския фонд за солидарност. Винаги, когато е имало стихи, природни стихи, Европейският съюз е помагал на държавите членки. Когато бедствията са по-сериозни, като че ли нещата сработват, но при по-малки в кавички бедствия се оказва, че има трудности в различните страни, включително и поради неясно формулирани заложените условия в регламента. Защото от държавите членки се изисква да кажат къде точно се е случило бедствие, бедствието, понякога обясненията не съответстват на действителността. Всичко това, което се иска, е много трудоемко, трудно може да се обхване, особено когато става дума за малки региони. Така че в две трети от случаите му обита за помощ са били отхвърлени тъкмо по тези причини. Тук обсъждаме е, един важен въпрос. За това е добре да съсредоточим вниманието си върху отстраняване на трудностите, които все още съществуват. Става въпрос за продължителната оценка, която провежда комисията. Тя се проточва наистина прекалено дълго. Ще ни се да помогнем а, това да престане. И още нещо. Смятаме, че не винаги средствата се изразходват правилно. За това е необходимо да насърчаваме изучаването на добрите практики и да предотвратяваме злоупотребите. Така че контролът, мониторингът, включително и последващият мониторинг трябва да станат по-добри. Окончателните доклади трябва да се публикуват и да бъдат общо достъпни. Също така и управлението а, трябва да се подобри, особено когато става дума за обявяване на поръчки за времен, временен подслон на граждани, загубили домовете си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 Е, знаете, че имаше паднали балкони, разрушени сгради и така нататък. За да отстраним всички тези неприятни е, моменти, сме готови с голямо удоволствие да си сътрудничим с докладчика. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, predsjednice. Благодаря, госпожо председател time ovu priliku i da e, vrlo kratko, ali... Позволете ми да се възползвам от тази възможност e, да по... и да предложа нещо съвсем накратко, но надявам се да е полезно. В доклада на господин Чико ми се ще да се обърне внимание на дисбаланса, на неравновесието между размера на щетите и времето, което преминава до финансирането на отстраняването. Им вече беше казано, че от, от Фонда за солидарност отпусна на Сърдиния пари чак година и половина след бедствието. Така че имам конкретно предложение за съкръщаване на тези срокове. Всички виждаме с очите си размера на бедствието. Да речем грубо, можем да го преценим на 1 милион. Нека в такъв случай да се отпусне незабавна помощ от поне 100 хиляди, защото трябва да има някакъв начин. Разбира се, комисията може да има свобода за преценка, известни граници в рамките на които да преценява така че наистина поне част от парите незабавно да стигнат до населението. А, наблюдава го и в Харватия. малка част от парите дойдоха незабавно, но те бяха наистина пренебрежимо малко. Трябва да измислим някакъв начин, така че жертвите да а, получат значителна сума за подпомагане. Не говоря за някаква гигантска сума. Всички разбирате за какво говоря. размерът на щетата може да се определи с голяма точност за десетина дни. Ако тя е огромна, нека да се опитаме поне 10% или 15% да стигнат на място още веднага защото а, докато тече дългия срок, хората получават символична помощ и се чувстват наистина изоставени, не усещат нищо от а, солидарността, за която е предвиден фонда за солидарност. Значи след година и половина вече почти няма смисъл. Госпожо председател, драги колеги, искам да благодаря на нашия докладчик и преди всичко да подчертая, че фондът за солидарност на Европейския съюз е необходимост и е един от най-красноречивите примери за основополагащите ценности на Европейския съюз. Увеличават се бедствията и за това 500-те милиона за този фонд са от огромно значение за борба с природните действия и като израз на солидарността, която въплащава Съюза. В случай на природни катастрофи този фонд може да се използва включително и на регионално ниво. Това е особено важно и мисля, че бе много важен резултат от работата на предходния парламент. Като представител на отвъдморските департаменти на Франция мога само да бъда удовлетворен от това, че действащото законодателство отделя необходимото внимание на твърде отдалечените райони. Както знаете, те са сред най-уязвимите в Европейския съюз поради е, различни климатични неблагополучия, като земетресения, циклони и други подобни. До сега катастрофите от подобен порядък в най-отдалечените региони не се признаваха официално от е, Европейската комисия. Сега фондът вече може да бъде използван от момента, в който причинените вреди възник, възлизат на 1% от брутния вътрешен продукт за съответния регион. Като за ултраотдалечените региони има съответно приспособяване. Благодаря ви. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат от колегите? Господин Чико, искате ли да отговорите? Тоест. Преди това, може би е добре да помоля Европейската комисия. Има ли представител, който би желал да вземе отношение? Господин Бахтер. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че малко закъснях. Това се дължеше на проблемите с движението поради днешната стачка. Поради това и не можах да изслушам изказването на докладчика, за което се извинявам. Бих желал да подчертая, че комисията проявява голям интерес към това да си сътрудничи пълноценно с вашата комисия и с докладчика при изготвянето на доклад по собствена инициатива, ако имате желание за такъв. И смятам, че можем да ви предложим някои статистически подробности, които ще ви помогнат в работата върху доклада. Ще е, взема повод от вече казаното. Беше извършено преразглеждане на регламента за Фонда за солидарност едва преди две години – сега на този етап е малко преждевременно да се правят заключения. От е, лятото на 2014 година до сега природните бедствия не са много на брой. Има общо 12 такива бедствия е, повечето към края на 2015 е, година. 2 през 2014 година, това не е много широка основа, която да ни позволи да правим изводи. Мисля, че още на този етап обаче мога да кажа следното. Новите критерии за бедствията в отделните региони е, са много по-ясни, отколкото в миналото. В миналото те бяха много сложни, много трудни за тълкуване и за сега вече не сме получили нови е, молби, е, които да отхвърляме. Надяваме се, че тази тенденция ще продължи и в бъдеще. Коефициентът на успех по подадените заявления се доближава до 100%. Това винаги е било така за големите бедствия, с оглед на които фондът въобще бе създаден в началото. Като цяло, струва ми се, че е основателно да се заключи, че фондът работи много успешно. 102 са молбите от 2002 е, година, 70 от тях са е, одобрени, отхвърлените заявления засягат сравнително малки по мащаби е, регионални бедствия. Надявам се такова отхвърляне да не се осъществява и в бъдеще. Близо 3,8 милиарда евро са разпределени дадените помощи на държавите членки чрез Фонда за солидарност. Позволете ми да се спра набързо на някои от въпросите, поставени по време на дискусията. Е, вярно е, че а, е, сега е, правилата са много по-ясни във връзка с така наречените отвъдморски или най-отдалечени региони. Там има специфичен прак е, по-нисък, отколкото този за регионите в континентална Европа. Това съответства на факта, че тези най-отдалечени региони са особено изложени на природни бедствия. Комисията може само да изрази съгласие с факта, че всички ние следва да се стремим към това от подаването на заявлението или ако могат така да кажа, от настъпването на бедствието до е, изплащането на помощите. Възможно най-малко време трябва да минава в този интервал. Е, до сега 10 до 12 седмици е бил този период е, и държавите членки са използвали 12-те седмици пълноценно, така че има допълнително забавяне от две седмици. Административната процедура до някъде е съкратена сега. Ако съветът и парламентът като бюджетни органи приемат изменителните бюджети, предложени от комисията, мобилизирането на фонда ще бъде извършено много по-бързо при всяко следващо заявление. Също така в преразгледания регламент има норма, която позволява да се извършат авансови плащания, за които също бе споменато тук. Авансовото плащане възлиза на 10% от очакваните средства, които да бъдат отпуснати от фонда за съответното бедствие. Както знаете, с 500 милиона, с които разполагаме, ние можем всяка година да разпределяме сравнително ниски суми те а, действително водят до разлика в начина по който държавите, членки, регионите, общините се справят с последиците от бедствието, но не възмездяват вредата изцяло. От началото на 2015 година в три от четирите случая, за които са подадени заявления, са използвани средствата. Има за миналогодишните наводнения в Великобритания едно заявление, което все още е, се е, анализира, но по него Великобритания не е направила искане за авансово плащане. По останалите три случая сме отпуснали авансово плащане. Е, ние бихме желали като комисия максимално да подпомогнем изготвянето на този доклад. Всяка информация, която ви е необходима, ще ви бъде предоставена от нас с готовност. Председателят, благодаря. Сега, господин Чико, вие имате думата. Благодаря, госпожо председател. И слушах много внимателно колегите, отбелязах си някои неща с голям интерес и слушах коми, комисията. Така че ще а, насрочим заседание с а, докладчиците в сянка, за да поговорим кое от всичко предложено може да се отрази. Да, не са много случаите, но те трябва да бъдат разгледани и проверени, случаите за които се говори, и след това ще имаме заключителен доклад. Благодаря. Това беше първият обмен на виждания. Както знаете, господин Чико планира да представи проекта на своя доклад е, на заседанието ни през юли, като се надяваме да гласуваме по този доклад по собствена инициатива през септември месец. Благодаря ви. Това беше нашата е, точка с размяна на мнения, която трябваше да разгледаме. Следващата точка в дневния ред е размяна на мнение с Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия и отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. Той все още не е тук, ще дойде в 16.30. Разполагате с 15 минути, можете да ги използвате за каквото пожелаете, например, за да пинете чаша кафе. Ladies and gentlemen. Дами и господа, моля за вашето внимание. Точно както беше предвидено по програма, в 14.30 господин Катайнен, заместник председателя на Европейската комисия, е, е тук на нашето заседание – за мен е голяма чест да го приветствам тук. Той отговаря за заетостта, растежа инвестициите и е тук, за да говорим за Европейския фонд за стратегически инвестиции и за взаимодействието му с европейските структурни инвестиционни фондове. Освен това, в дневния ред са включени и други елементи от кохезионната политика, свързани с неговата работа. Срещнахме се с заместник-председателя Катайнен – през март 2016 година, когато той, през март 2015 година, когато той представи фонда в нашата комисия и преди да се присъедини към комисията, господин Катайнен беше министр-председател на Финландия, както и финансов министр и заместник министр-председател на Финландия. След, кое, след изказването на господин Катайнен ще дам думата на е, всички колеги, започвайки от координаторите. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да разговарям с вас по всички теми, които искате да засегнем. Надявам се, че ще мога да отговоря на въпросите ви. Може би не на всички, но ще се опитам. Темата днес е приложението на работната програма на комисията – и има множество подтеми разглеждайки работната програма, въпросите свързани с инвестициите, с превес е, доминират в работата на комисията. Европейския фонд за структурни инвестиции работи добре, вътрешни, те, вътрешния пазар и проектите на вътрешния пазар функционират добре. И ще говорим за, европейск... за портала за европейските проекти. Е, който започва работа на 1 юни. Консултантски услуги за регионите, държавите членки и за отделни региони също работят добре. Има няколко въпроса, свързани с единия пазар, е, които са включени тук. Първо, е, споразумението от Париж за климат, енергийната ефективност, економиката в кръг и по-нататъчното развитие на Европейския а, економически и паричен съюз. С бюджет от близо 400 милиарда евро за 2014-2020 година Европейския фонд за структурни инвестиции представлява основния инструмент, чрез който европейски политик има за цел да увеличи въздействието на кохезионната политика и е, да прави инвестиции, е, функциониращи към, така, че да се постигат резултати. Инвестиции, които са в определени цели, които се основават на добро стратегическо планиране и отговарят на определени условия. С новите регламенти, които бяха приети, се обвързват е, средствата този фонд с европейското полугодие чрез препоръките страна по страна и макроекономическите условия. Това обвързване има за цел да се постигне по-добра ефективност на европейските средства чрез е, определени мерки в областта на економическата и фискална политика. За да се постигне това, във връзка с приоритетите на европейско равнище, комисията има за цел да задълбочи използването на Европейския фонд за структурни инвестиции, така че да се постигнат определените приоритети, очертани свързан... в препоръките страна по страна. И има тясна връзка между препоръките и определени цели, които трябва да бъдат постигнати. Средствата от ЕФСИ няма да бъдат преустановявани поради прекомерен дефицит или поради макроекономически проблеми. Това искам да ви припомня. Но все пак е, на тези въпроси ще се обръща внимание. Е, говорим също и за взаимодействието между ЕФСИ и Европейските фондове за структурни инвестиции. Прякото взаимодействие е възможно и на ниво проект или на ниво, и на ниво инвестиционна платформа в съответен отрасъл или в съответен регион. Това са все области, в които трябва да си сътрудничим по-сериозно. Нашите региони все още не са запознати с тези възможности и вие, като представители на на регионите, играете важна роля тук. Ако имате нужда от, подтре, от подкрепа, сме готови да ви я предоставим, така че вашите региони да могат да намерят начини за комбиниране на средства от ЕФСИ и от европейските е, структурни фондове и по този начин да привлекат и повече частни средства. Комбинирането между източниците може да помогне за по-добро постигане на високи инвестиции, по-добра гаранция на риска и по-добро привличане на частни инвестиции. Комисията вече разглежда възможностите за допълване между EFSI и европейските е, фондове за структурни инвестиции, за да може да се предостави конкретна информация на държавите членки как да комбинират средствата от е, на двата фонда. Един първи проект в Северна Франция има за цел да приложи е, такава схема и е, да бъде използван като пример за всички останали. През периода 2014-2020 година целта ни е чрез финансовите инструменти да максимизираме инвестициите. Ролята на финансовите инструменти в мобилизирането на допълнителни частни инвестиции в публични услуги също е много важна. Европейската комисия подчертава, че е необходимо голяма част от европейските фондове за структурни инвестиции да се предоставят чрез определени финансови инструменти. Целите ни са амбициозни, но реалистични и по, съгласно информацията, с която разполагаме, планираното разпределение на финансовите инструменти през финансови инструменти е повече от 20 милиарда евро. Това е почти двойно в сравнение с предходния период, където средствата бяха 11,5 милиарда евро. Нека да вземем пример за малките и средни предприятия. В рамките на Европейския фонд за регионално развитие, който има за цел да подкрепя мал... и малки и средни предприятия, се използват средства за малките и средни предприятия и са полезни по множество причини. Първо, въздействието им е по-полезно. Имат въз... по-висока степен на упражняване на ефект на лост. За малките и средни предприятия големите ползи в сравнение с грантовете е, че средствата се предоставят преди инвестициите да бъдат направени, така че има ползи. Също времено си струва да се споменат и инициативите за малки и средни предприятия, които позволяват да се насочат средства от финансовите инструменти към малки и средни предприятия и да се стимулира допълнително предоставяне на кредити от банките за малки и средни предприятия. България, Румъния, Италия, Финландия, Испания и, и Румъния са а, приложили такива модели вече. Нека да благодаря на Европейския парламент за това, че изигра своята важна роля в преговорите за настоящата многогодишна финансова рамка и по-конкретно инструмента за гъвкавост, който беше особено важен през 2014 година, за да се стабилизират е, проблемите с не, непокритите плащания от е, предходни периоди. През декември 2014 година парламентът и съвета се договориха за общо общ план за разходи, така че до 2015 година да се намалят непокритите разходи до устойчиви равнища. Средносрочният преглед ще бъде възможност да се е, види как функционира настоящата многогодишна финансова рамка и, за да, и да се види как бюджетът може да се използва по-ефективно, за да може Европейския съюз да постигне резултати във връзка с своите приоритети и да реагира на основните кризи, с които се сблъсква. Все още не сме взели решение за срока за средносрочния преглед, който въпреки всичко трябва да бъде направен до края на годината. Сега по същество. Има различни очаквания кои от тях се противоречат едно с друго. Много в, м- депутатите в Европейския парламент очакват а, значителни увеличения, други, основа съвета, очакват а, а, подхождат с нежелание, нямат желание да се преразгледат на средствата. Работи се в условия, при които се изисква съгласието на Европейския парламент. Също времено е необходимо по-широк консенсус и за гъвкавостта, и за простяването на приложението. Съществуващите възможности за гъвкавост вече са били използвани до голяма степен за реакция на неочакваните потребности, особено що се отнася до кризата с беженците. Законодателно предложение, което има за цел да се увеличи гъвкавостта, най-вероятно ще стане част от общия пакет – и вече има консултации с а, засегнатите страни. Нещо, което следва от нашите правила за по-добро регламентиране и законотворчество. Подкрепят се целите, които са подкрепени и в парламента и в съвета – във връзка с регламента за многодишна финансова рамка, кохезионната политика следва да бъде преразгледана за 2017 година и във връзка с този регламент се предвижда преразглеждане на бюджетните кредити за поети ангажименти, както и на таваните за плащания. Средносрочният преглед също така ще повдигне някои въпроси, които трябва да бъдат разгледани в дългосрочен план и по-конкретно – в следващата многогодишна финансова рамка. Друг важен въпрос е предложението на комисията за следващата многогодишна финансова рамка, което ще бъде представено, което трябва да бъде представено до 1 януари 2018 година. Що се отнася до ресурсите, и най-вече собствените приходоисточници. Очакваме резултатите от работа на групата на високо равнище по собствени приходоисточници, председателство на господин Монти, до септември тази година. Внимателно следим и групата на работно високо равнище за упростяване, вземайки предвид възможностите в контекста на многогодишната средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка, да се а, приведат в действие някои от а, заключенията, до които сме стигнали. А, и във връзка с дебата а, с комисаря Крецо бих искал да добавя, че приложението на програмите за периода 2014-2020 година е важен елемент за приложението и обсъждането на, на годишната финансова рамка. Възоснова на прогнозите за разходи бюджета и заплащанията през 2016 година се е, очакват да се достигнат 5% до края на тази година, горе-долу също като скоростта на приложението за предходния период. Реформираната кохезионна политика изисква високо качествено приложение с съответната подготовка и планиране поради сериозните е, положени усилия е, е, от страна на държавите членки и комисията, държавите членки вече приеха на програмите още през 2014 година, въпреки че регулаторната рамка все още не беше приета. Тази рамка поставя ударението върху постигането на резултати, говори се за конкретни тематични приоритети и области, които са подбрани и във връзка с доброто капаци... Е, доброто стратегическо планиране и капацитета за приложение. Въпреки това, е, по съвместното управление на, на средствата се предвижда разпределението на финансовите средства да е в ръцете на държавите членки. И по настоящно виждаме някои забавени. Една от основните причини е забавенето при определенето на органи, управляващи финансовата програма на ниво държави членки, нещо, което е важно за междинните плащания. Друга важна причина е най-вероятно изпълнението на условията, е, тъй като в някои случаи има преустановяване на, сред... на превеждането на средствата. Важно е да има бър... добро навременно приложение на кохезионната политика, за да се постигнат резултати на място възможно най-бързо. И накрая, но не на последно място, бих искал да кажа няколко думи за кризата с бежанците. Тази криза промени приоритетите на Европейския съюз. Няма нито национални, нито регионални програми, които да са били променени, но комисията призовава държавите членки да преразгледат програмирането с 2014-2020 година, за да видят дали няма някакъв начин да се засилят мерките, които биха могли да помогнат за интегрирането на мигрантите и беженците. И тук нека да припомня, че Европейския фонд за регионално развитие може да финансира доста мерки като комуникации, водоснабдяване, временни болници, здравеопазване, грижа за деца и прочие. Целта е да има по-добро обслужване на населението за справяне с предизвикателствата, проистичащи от кризата с миграцията и за обмяна на натрупания опит. Що се отнася до дневния ред за градовете, има призив за подаване на кандидатури, в които се предвиждат и начини за интегриране на беженци и мигранти. В тази връзка подкрепата на Амстердам ще бъде много важна за европейската град политика за градските райони. Ще спра до тук. Очаквам да чуя вашите коментари, да чуя вашите въпроси във връзка с структурната политика, с многогодишната финансова рамка. За мен това е много добра възможност да науча нещо от вас, защото вие сте специалисти в тази област. Също така бих искал да дам и малко повече обяснение за различните възможности по EFC, е ако се интересувате от тях. Благодаря, господин заместник председател. Ще чуем много и за многогодишната финансова рамка, и за кохезионната политика, и за бъдещето на кохезионната политика, и за бъдещето на многогодишната финансова рамка. Всички тези теми са в дневния ред на Комисията по регионални въпроси и съм сигурна, че ще бъдат зададени въпроси по всички тях. И сега думата имат първо координаторите за въпроси и коментари. Господин Ван Нистелрой, НП. Заповядайте. Thank you. Thank you very much. Um, commissioner... Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, господин заместник председател на комисията. Аз първо трябва да ви поздравя, защото вие сте блестящ в общуването. А, всеки ден, всяка седмица следя комуникацията ви в Twitter, виждам комуникациите на Европейската комисия, е, това, което правите е, с малките и средните предприятия, срещите ви с предприятия с по 200 работници, с по 100 работници е, на различни места всеки ден, така че най-напред поздравления. Но сега, може да не съм разбрал нещо. Споменахте за юни месец. В тази регионална комисия, когато четем регламента за ЕСИ, ние се питаме как Европейският фонд за стратегически инвестиции ще се свърже с другите инструменти. Това ще го видим, защото този инструмент, този механизъм е нов и е трудно да се предскаже доколко ще бъде използван в Европа. Когато се обсъждаше регламентът, казахме, може би, ако се наложи, ще преминем към преразглеждане на регламента. И сега, както и вие, очакваме резултати. Не искаме във всяка реч просто да се чува какви възможности дава Европейският фонд за стратегически инвестиции. Ние сме а, не само хора, които трябва да предлагат стимули, но сме и със законодатели, така че трябва да имаме известни конкретни резултати. Сега, във връзка с въпросите. По отношение на бюджета, Европейската народна партия е предложила средствата, които не са оползотворени, вече да не се връщат в държавите членки. Защото е, това се прави сега и то не е разумно. Е, знаем, че се налага понякога да се връщат е, средства по общата селско-стопанска политика, по регионалната политика и прочие, но това означава, че в момента, в който ни потребят нови средства за други неща, ние трябва да се обръщаме отново и да ги искаме от държавите членки. Моля това да го имате предвид. Това е наистина важно. Вие говорите за гъвкавост. So it might help maybe a breakthrough and also when you talk about refugees. Говорихте и за бежанците. Много може да се направи с тези средства, които са е, спестени по различни други пера. Всеки ден проблемите са различни. Това е втората ми бележка. И най-сетне. In the и на трето място е, искам да кажа, че вие сте е, шампиони по мултипликаторите. В моята страна ние е, винаги сме се старали всяко европейско евро, което влагаме, накрая да даде печалба от 4 евро или полза на стойност 4 евро. Към 2020 година може дори още по-добре да се справяме. Искам да кажа, че за бъдеще трябва наистина сериозно да се отнесем към тази зависимост между това, което влагаме и това, което получаваме. Трябва да се знае в бъдещия период къде е необходимо да се отпускат безвъзмезни помощи, къде е, не може да се мине без безвъзмезни помощи, там където има научни изследвания, където няма пазарен интерес. Вие би трябвало, може би, да използвате повече пазарни инструменти, защото това ще донесе повече пари. Аз мисля, че този дебат в парламента не се е състоявал. Нито комисията го е, е водила, нито е Европейската банка за е, Европейската инвестиционна банка го е водила, нейният председател беше тук. Обаче аз оставам с едно неуютно усещане, че не се мисли правилно. Значи, ако трябва да се знае до къде можем да стигнем в е, следващия период по този въпрос, това, което влагаме, какво ще ни донесе, трябва да се обсъжда сериозно и в комисията, и в съвета, и на сетне. Неодавна посетиха Словения и Харватия. Това бе миналия месец. И е, това, което ме порази, е, бе, че новите държави членки, в които ние е, инвестирахме голяма част от нашите регионални средства, все още изостават и то съществено изостават. Това почти няма връзка с всичко, което правим тук. Значи европейските научни изследвания не придават онази скорост, от която се нуждаем. И на която се надява и а, вашето Европейската комисия. Мисля, че след като приключи кризата, сегашната криза, разликите между нови и стари държави членки ще бъдат още по-големи. Значи трябва да се замисли много по-сериозно. Uh, Какво да се направи така че онези, които са изостанали, да могат да наваксат изоставането си. 65%, дори повече от средствата по хоризонт 2020 са съсредоточени в старите държави членки, а не в новите държави членки. И на мен ми се струва, че трябва вие да осмислите тази политика и да проведем дебата. Необходим е повече баланс. Необходима е по-голяма солидарност. И трябва да се действа а, фундаментално. Разбира се, движим се в правилна посока, но има още много как да се направи. Благодаря сега госпожа Крел от името на социалистите и демократи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Имам някои въпроси, свързани с кохезионната политика, както и някои бележки, свързани с средносрочното финансово планиране. Сега за кохезионната политика, политиката на сближаване. Твърдя, че Европейският парламент а, договори много добра кохезионна политика, която съответства на съвременните предизвикателства. Споделяте ли това мое мнение? Питам ви така конкретно, защото дочувам слухове от кръгове на комисията, не от е, главна дирекция регионално развитие, според е, които е, политиката на сближаване била нещо много-много устаряло. По-добре било да се прилага инвестиционната програма на Юнкер, ефектът щял да се подобри едно към 17. Та, конкретният ми въпрос е, смятате ли, че е така или по-скоро сте съгласни с парламента, че и в бъдеще ни е необходима модерна кохезионна политика? Втори въпрос, има ли вече проекти, при които да се очертава, че действително ще има ефект, какъвто е планиран първоначално. Ако да, много ще се радвам, но се съмнявам. На трето място макроекономическата обвързаност. Има ли индикации за това, защото парламента в своето мнозинство винаги е бил срещу тази макроекономическа обвързаност, е, сега приехме го след множество компромиси, но според вас, така или иначе, има ли тенденции, които да потвърждават е, полезността от тази обвързаност и само така ли е, работи финансовата политика в държавите членки? Имате ли информация по този въпрос? Също така смятам, че когато говорим за подпомагане на финансовите инструменти в политиката на сближаване, трябва да се действа. Защото и при най-добра воля няма да можем да покрием цялата територия, примерно само с Европейския социален фонд и с кредити по негова линия. Трябва да има и е, допълнителни субсидии. Мисля, че това е безспорно. Що се отнася до средносрочната оценка на финансовото планиране, Току-що гласувахме становището на нашата комисия, излъчваме ясен сигнал. А, ние сме против съкръщаването на средствата от фондовете за сближаване. Това са добре инвестирани пари на европейските денакоплаци. Но от тук и оттам чувам, че имало много пари, че можело да се отпуснат за този, за онзи, за десети проблем. Така че гъвкавостта като че ли е, е някакси експлуатирана до край. Едва ли е необходима допълнителна гъвкавост в кохезионната политика. Едва ли парламентът ще подкрепи това, пък и не виждам коя държава членка ще се откаже от средства по линия на кохезионните фондове което ще се види в съвета, но и моето впечатление е, че комисията не възнамерява да съкръщава такива средства поне до 2020 година. За мен е интересна дискусията за дупките в разплащанията, които трябва да се пълнят и как ще се финансират те до края на годината. Така тревожиме чувството, че това, което се предлага е, е палиативно решение. Вие сам знаете, че е, нещата с кохезионната политика започнаха твърде бав, бавно по различни причини, така че почти няма е, кандидатстващи нови проекти за финансиране както обикновено чак на края на плановия период се увеличават исканията за помощ от държавите членки. Ако дър... нещата продължават така, може би ще се изправим пред същия проблем, може би в по-драстична форма в сравнение с предходния период. Имате ли някаква идея, някакво предложение за многогодишната финансова рамка, именно за да се предотврати такъв момент? И най-накрая, говорихте за средносрочния преглед, но само по отношение на средносрочната финансова рама, но, рамка, но на нас ни е необходим и средносрочен преглед на самата кохезионна политика, така че апелирам към вас комисията поне до края на годината да излезе с предложения в областта на политиката за, на сближаване защото гледам какъв е графикът. През 2019 година ще имаме европейски избори, т.е. ако през 2018 година не сме приключили преговорите, то през 2020 година няма да може да се провежда нова структурна политика. Това се отнася и за другите многогодишни програми. Така че за нас е много важно, колкото може по-рано да получим конкретните предложения на комисията. Благодаря. Благодаря, госпожо Крел. Не виждам представителите на ЕКР. Ще дам думата на господин Яковчич, който да говори от името на групата на либералите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин заместник председател, благодаря, че отделихте време да разговаряте с нас. Тези срещи са много важни за нас. Важно е да има последователен диалог. Както казаха и преждеговорившите, няма да повтарям всичко, което казаха те, има определени глобални тези. Господин Рой ги посочиха и, и, и, и ги посочи но ще кажа едно. Непременно трябва да преработим кохезионната политика, но и да я укрепим, защото без нея не можем да минем. И ако искаме и за напред да провеждаме политика на заближаване, през следващите една-две години трябва непременно да предприемем нещо конкретно. Защото само така ще запазим доверието към политиката, която провеждаме в Европейския съюз, респективно в Европейския парламент. И още нещо искам да подчертая. от много голямо значение да се използват възможностите за съчетаване на енергиите на плана Юнкер и кохезионната политика. За сега има твърде малко примери в това отношение. Във всички случаи трябва да средствата, които се предоставят на комисията по линия на плана Юнгер, да се изразходват съответно. А, аз съм докладчик за Адриатическия макрорегион тук в парламента. Но знаете, че има и Балтийски макрорегион с сериозна роля на Финландия, Дунавски регион, подготвя се и Алпийски макрорегион. Искам да кажа, че политиката на сближаване може да бъде много полезна в тези макрорегиони в съчетание с ЕФСИ. Защото никой не се кани да а, си присвоява стратегиите. Ако наистина искаме да тласнем напред развитието на макрорегионите, трябва да направим нещо. Трябва много бързо да вземем решение и да вземем ясна позиция, защото иначе никой няма да ни повярва, когато говорим за политика в макрорегионите и съчетаване на енергиите, така наречената синергия. Така че настоявам през следващите месеци или най-много след година комисията да е предприела конкретни срачки, за да могат да видят гражданите, че се отнасяме сериозно. Благодаря. Господин Номерши, благодаря госпожо председател. Господин заместник председател на комисията, благодаря ви за това, че сте сред нас. Благодаря е, за вашето е, уводно изказване, което позволи да се проведе е, фундаментален дебат върху регионалната политика и нейното бъдеще. Вие казахте, регионалната политика означава 350 милиарда евро, които ще подкрепят целите на вашите портфели. Инвестиции, растеж, заетост. Това всъщност са ваши портфейли. Това е значителен принос. Тази регионална политика също така ще смекчи ефекта на кризата в регионите. Не бива да забравяме обаче, съществената, същинската цел на политиката за сближаване – това е, е единствената голяма политика на Европейския съюз е, за солидарността и е основната и цел е намаляване на различията между различните територии и социалните различия. Последните доклади показват, че въпреки положените усилия, тези различия всъщност се задълбочават и то непрекъснато. Затова смятам, че Макар географският критерий да не бе възприят за фонда ЕФСИ, ми се иска географската справедливост да бъде взета предвид, защото в противен случай изпълнението на проектите и по Европейския фонд за стратегически инвестиции до края ще допринася за постигане на цели обратни на поставените. Следващото, което искам да засегна е кризата с бежанците. Тази криза обременява цялата работна програма на комисията и самата политика за сближаване е засегната от тази тежест. Действително, чуват се гласове е, за е, мобилизиране на всички налични средства, за да се преодолее това предизвикателство. Иска ми се обаче да споделя с вас една лична идея, едно опасение. По време на последните преговори е, създадохме така наречената макроекономическа обословеност. Вие знаете какво мисля за тази обословеност, но каквото и да мисля, условието съществува И а, когато а, не се а, спазват критериите, има опасност от а, спиране на средствата. Ние знаем днес, че в много държави членки, които се ползват твърде последователно от структурните фондове, понякога не се зачитат европейските е, ценности и не се дава никакъв принос за намиране на решение на кризата с беженците. Е, често пъти има и нарушение на правата на човека в контекста на тази криза. Тоест, съществува риск, една смъртна опасност за Европа която проистича от незачитането на ценностите, съставляващи самата сърцевина на европейските договори. Мисля, че трябва да помислим за процедури, чрез които да бъдат налагани санкции или за условия, които да бъдат поставени на страните, не зачитащи основните права и незачитащи ценностите на Европейския съюз. Третата бележка, която бих желал да направя пред вас, е свързана с едно предложение, направено неодавна от института Жак Делор, а именно да бъде преформулирана клаузата за инвестиции в пакта за бюджетна стабилност. Вие знаете, че в еврозоната – Държавите, които днес имат най-голяма нужда от гъвкавост, са лишени а, от възможностите, а, които би предложила една прередактирана клауза. Бих искал да ви попитам дали комисията работи а, с цел онези държави, е, които имат е, голяма нужда от инвестиции днес, да могат е, да се ползват от тази клауза, без да рискуват наказателни процедури. И най-сетне, няма да се спирам подробно на този въпрос, тъй като говорихме с Европейската комисия преди две седмици за най-отдалечените региони, но само ще кажа, че се надявам, че проектите, които са внесени от тези региони ще бъдат благосклонно разгледани. Вие казахте, че въпросът за комуникацията е много важен. Ние се опитахме да работим с регионите много усилено, защото няма нищо по-лошо от излаганите очаквания. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин заместник председател, приемете от името и на нашата политическа група благодарността за идването ви тук и изявленията ви. Много от нещата вече бяха казани. Аз ще се съсредоточа върху два конкретни въпроса, свързани с Европейския фонд за стратегически инвестиции и неговите цели, които бяха посочени днес както и съответствието му с европейските структурни и инвестиционни фондове. През май комисията имаше план за устойчиво технологично развитие, в който се залага много силно на плана Юнкер. Още когато се създаваше ЕФСИ, нашата политическа група изрази тревогата, че за, съжале... за разлика от кохезионната политика, където изрично се изключва атомната енергетика, този път може да се стигне до политическо възраждане на ам, атомната енер... енергия през задната вратичка. Ние в Австрия сме особено чувствителни по този въпрос. За нашите граждани беше голям успех че в структурните фондове са изключени възможности за подпомагане на такава енергия. Та искам да попитам защо изрично посочвате в документа си кохезионната политика и ЕФСИ. И на второ място – подобен въпрос във връзка с ЕФСВИ закрилата против неплащане на първа вноска. Е В правилника за ЕФСИ изрично е записано, че трябва да се спазва принципът когато е заплашен даден странж, да се предприеме плащане от страна на комисията. Тоест защитата от първо забавяне на плащането трябва да се поеме, но напоследък излезе съобщение, според което тези плащания ще се поемат от европейските кохезионни фондове. Това са едни указания, които четох как може да се разреши това противоречие и как може да се възстанови правната сигурност в тази област. Благодаря. Сега госпожа Демато. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин комисар. Добре дошли. Господин комисар, последните данни показват, че инвестициите в Европейския съюз са по-низки с 15%, отколкото преди кризата. Смятате ли, че е, политиката на бюджетни ограничения не е влушила е, това положение и този показател? Всъщност ние смятаме сега, че ЕФСИ ще бъде панацея за всички злини. Имаме средства за развитие, за регионално развитие, за риболовна политика. Обаче ЕСИ е малко мъгля. Все още очакваме точни цифри за използването на този механизъм. Все още се плаща за твърди горива. Ако тези средства се инвестират в ВИ, това става в полза на големите компании. Това е особено вярно за ветрогенераторите по бреговете. Има страшно много частни а, фондове е, за дружествен капитал, които е разчитат да получат средства – Знаем, че всевъзможни спекулатори се опитват да се доберат до средства, включително различни ирландски дружества, които при кризата в Гърция през 2011 година бяха пратили там консултанти. Защо няма прозрачност е въпросът ми. И най-сетне. Е, структурните фондове и тяхната допълняемост към ЕФСИ също ме интересуват. Имам предвид е, програмите по хоризонта 2020. Често пъти съгръщенията е, не се знаят и е, не се знае кое название какво означава. Дори медиите ги бъркат. Е, мисля, че е, вашия фонд трябва сериозно да обърне внимание на малките и средните предприятия и тези по места. Благодаря. това бяха въпросите на координаторите. Имам 4, 5, 6 още имена за на желаящи да се изкажат. Ще ви дам е, думата да отговорите сега и ще продължим с въпросите, тъй като имаме още шестима колеги, които желаят да зададат такива. Благодаря. Ще се опитам да обединя различните въпроси. Най-напред във връзка с Европейския фонд за стратегически инвестиции. Ще ви дам известни цифри. Ако искате, можете да си ги запишете. Вече има 64 инвестиционни проекта които са заявили желание за инвестиции. Това са или промишлени инвестиции, или инфраструктурни инвестиции. Използваме ли сме 9,3 милиарда евро за тези 64 проекта? Защо има 185 споразумения с междинни банки? А, защото имаме нужда от достъп до малките и средни предприятия. За тази цел сме използвали 3,5 милиарда евро. 185 са банките, 142 хиляди 142 хиляди малки и средни предприятия в Европейския съюз ще получат финансирането си, защото имаме такива споразумения с банки-посредници. Ако сметнем заедно подпомагането от страна на ЕФСИ е, за по-големите проекти и за малките и средни предприятия, получава се 12 и нещо милиарда евро за тези проекти, което ще доведе до нови инвестиции на стойност 100 милиарда евро. Така че ефекта на мултипликатора на лоста е на лице. Някои хора казаха, това са измислени пари, а не реални. Можете да говорите с предприятията, които споменах, с всеки от тези 142 хиляди малки и средни предприятия и да го попитате дали са безсмислени инвестициите. Напротив, никой няма да ви каже такова нещо. Това са цифрите. Действително ефектът на лоста се е проявил по отношение на инвестиции в размер на 100 милиарда евро. Благодаря ви много за това, че отправихте към нас топли думи за нашата комуникация. Опитваме се да разгласяваме всичко, което знаем, така че всички региони, всички общини да могат да копират това, което се прави на друго място и е по-добро. Because, uh, uh Има много информация е, за това, което сме направили, за това, което сме казали. Можете да проследите тази информация и дори да видите е, какво сме казали за вашия регион. Това, което казах до тук, беше за ЕФСИ. Една от трудностите е свързана с липсата на осведоменост. Не всички общини, не всички региони във всички държави членки знаят за възможностите, които предлагаме. И тук се нуждаем от вашата помощ. Ще бъда много открит. Знам само за няколко малки и средни предприятия, които са направили нещо. знае само за няколко депутати. Само за няколко депутати, които са разгласили посланието за ЕСИ. Но вие сте стотици. Вие можете да е, разгласите това, което правим. ако се нуждаете от повече информация, ще ви я дадем. Всеки проект, финансиран от EFSI, може да бъде видян на вебсайта. Има фантастични иновации. Например, платформа за енергийната ефективност, която обединява 40 000 къщи във Франция и а, оказва техническа помощ за тяхното преоборудване с средства заемни от EFSI. Всичко това може да бъде копирано във всеки друг регион. А, да кажем, един депутат от Португалия или от Кипър. Ако бях такъв, аз бих поканил заедно банкери, предприемачи, представители от делегацията на Европейската комисия в своята страна и човек от Европейската инвестиционна банка, пак от същата страна. И ще ги помоля да помислят за платформа във връзка с обновяването на сградите. Има много хора, които не могат да получат на разумна цена кредити, за да си пребладисат хотела или за да го преобзаведат. И се нуждаят от някакъв друг подход. Ако много малки по обем инвестиции бъдат обединени, тогава може да се получи един приличен проект. Така че евродепутатите имат ключова роля за това парите да стигнат до тези, които се нуждаят от ЕФСИ като източник на финансиране. Следователно бих ви призовал да работим още по-активно съвместно отколкото преди. Госпожа Спираки е много добър пример за това какво може да постигне един евродепутат в Гърция. Не би трябвало а, да се губи този ценен опит във всички държави членки. А, хората могат да получат работа, могат да получат повече възможности чрез този фантастичен механизъм. А ние сме на ваше разположение. И се надявам, че ще можем да работим в по-тясно сътрудничество в бъдеще. Госпожа Крел запита дали е, политиката за сближаване не е остаряла. Ако е, погледнем Европейския съюз като цяло, не бих казал, но винаги можем да си зададем въпроса, можем ли нещо да направим по-добре. Голяма част от финансирането ще остане така, както е сега, безвъзмезно финансиране. Но също така е полезно да се помисли как можем да оползотворим по-добре съществуващите ресурси, Например, инициативата за малките и средните предприятия е един много добър начин за оползотворяване на структурните фондове. Също така, доста колеги тук попитаха за съчетанието между структурните фондове и SFC, Европейския социален фонд в частност. Имаме съобщение по този въпрос, но правилата ни са доста сложни и оттам, оттам съобщението е доста усложнено като текста. Е, структурните фондове не са сред най-елементарните за използване механизми. И за това е, може да се използват е, Европейската инвестиционна съвещателна платформа. Имаме такъв хъб. Целта му е да подпомага държавите членки и регионите да съчетават интересите си и да ползват съвместно помощ от ЕСИ. Приканвам ви да разпространявате това послание. Ако имате нужда от допълнителна информация, нашия кабинет може да ви помогне а, и да ви обясни как да се конструира една платформа на място или как да се използват Европейски социален фонд и ЕФСИ за някоя голяма инвестиция. Бяха зададени въпроси във връзка с макроекономическата обословеност. Мисля, че е, тук трябва просто да погледнем действителността. Тази обословеност е нещо разумно. Ако има правителство, което не прави достатъчно за укрепване на публичните финанси, хората обикновено обедняват. На мен не ми се иска ние да даваме пари, за да подпомагаме такава политика. Ако същата страна обаче реши и обещае да е, проведе е, реформи с оглед на променените обстоятелства. Не става дума тук за някакво равнище на дефицит е, или на задлъжнялост, е, за да се определи дали ще използвате и колко ще използвате от структурните фондове. Но все пак не бива да бъдем безотговорни. Ние използваме пари на дънакоплатеца и държавните финанси трябва да са в добро състояние, когато инвестираме тези пари в тях мисля, че е необходимо да е, отпускаме стимули за всички. Е, Може също да почерпим е, пример. В някои страни, на които отпускаме средства, не се зачита върховенството на закона. Там можем да преосмислим приоритетите си, да решим дали искаме да наливаме тези средства в такива страни. Значи става дума за ценностите на Европейския съюз. Средствата ни трябва да бъдат отпускани съобразно тези ценности. Прегледа на многогодишната финансова рамка също бе засегнат. Аз не съм най-големият специалист за е, сегашното положение на многодишната финансова рамка. Скъпата ми колега Кристалина Георгиева е, знае много повече за това. Но не съм чул някой да е казал. Знам къде можем е, да отрежем от бюджета или откъде да вземем и къде да дадем. Не съм чул а, никого да каже, че а, безпроблемно може да плати повече. Така че не очаквам от държавите членки да платят повече. Може би греша. Но според мен в най-добрия случай накрая ще а, са умеем да изразходваме съществуващите сега средства по-рационално. Коментар на господин Ван Нисълрой е извън микрофона. Комисарят Катайнен отговаря, това е една от възможностите да се и, сред, и е, средствата, които не са използвани до край, да бъдат е, просто заделени и вместо да се връщат на държавите членки, да бъдат е, използвани по-рационално, за да се стигне до по-добри резултати. Кристалина използва понятието бюджет, насочен към резултатите. Дали програмният период или ЕФСИ ще доведат до фундаментална промяна – между държавите членки, които все още не са достигнали е, средностатистическото за Съюза економическо развитие и останалите, мисля, че вие по-добре от мен познавате реалността. Позволете ми само да засегна един съвсем дребен детайл. Трябва да е, обърнем сериозно внимание на консултантските услуги, защото това е начинът е, максимално да бъдат оползотворени средствата от страна на държавите членки и тези държави членки да използват максимално ефикасно инструменти като ЕФСИ. Има проекти на ЕФСИ, например, в 26 е, държави членки. Малта и Кипър са двете, които все още не изпълняват проекти по линия на ЕФСИ. Работим и с двете страни тук не става дума за липса на административен капацитет. Ако погледнете България и Румъния, например, в България частните банки бяха много активни във връзка с финансирането на малките и средните предприятия. Следователно, тук не говорим за държавни органи, говорим за частните банки, които видяха в ЕФСИ възможност да обслужват своите клиенти. Това става и в Румъния. но всички държави членки трябва да знаят, че има такива консултантски услуги и те много ще им помогнат да използват максимално възможностите, които предлагаме. Ядрената енергетика и ЕСИ. ЕФСИ не финансира и няма да финансира ядрени електроцентрали. Може би трябва да спомена една област, която е е използван повече, отколкото за други цели, това е енергийна ефективност или възобновяеми енергийни източници. На мен това много ми допада, тъй като тук е бъдещето. ЕФСИ всъщност тук преодолява дефицита на пазара, защото частните предприятия не желаят безусловно да финансират разработката на нови технологии в областта на енергийната ефективност и ВИ. Искам да спомена един наистина поразителен пример. Не съм сигурен дали съм ви го казвал преди. В Дания има един прекрасен модел, който, пак ще кажа, може да се копира в другите страни. Там бе създаден частен инвестиционен фонд, за който FC даде собствен капитал. И този собствен капитал е младши, така да се каже. Тоест, може да поеме удара, ако има загуби от инвестициите. А остатък от собствения капитал бе до пълнен от пенсионни фондове. Размерът на фонда е 2 милиарда евро и средствата ще бъдат инвестирани в проекти за енергийна еф... т.е енергийна ефективност и а, възобновяеми енергийни източници в Северна Европа. А, такова нещо да се финансира от пенсионни фондове не съм виждал до сега. Този модел може да бъде копиран. Значи, по този начин спящи средства се ангажират за да финансират технологичното обновяване. Беше запитано дали инвестиционното инвестиционната картина се е помрачила поради бюджетните ограничения. Бих казал, отговорът е да, до известна степен, тъй като публичните инвестиции намаляха. След това обаче може да се запита дали положението ще бъде щеше да бъде по-добро, ако държавите членки не бяха консолидирали бюджетите си и ако не бяха предприели ограничителните мерки. Тук бих казал, не съм убеден. Напоследък сме свидетели на положителни тенденции в областта на инвестициите. Все още не сме достигнали равнището, към което се стремим, но смятам, че се доближаваме до ниво на е, достатъчни инвестиции и това до някъде се дължи на ЕФСИ. Следователно вървим във вярната посока. Инвестициите ще се върнат, е, когато инвеститорите отново повярват в бъдещето на всяка от страните. И за това аз смятам, че известна фискална политика тук е необходима съставка е, от рецептата за създаване на работни места и на климата, подходящ за инвеститорите. Не съм сигурен дали успях да отговоря на всичките ви въпроси. Uh, Има още един допълнителен аспект въпросът за възобновяемите енергийни източници – биомасата. Вече имаме проекти, в които фокусът е върху биомасата. Биомасата сега се използва по различен начин в сравнение с преди. преоборудват се предприятията така, че в затворен цикъл да използват биомаса за своите енергийни нужди. Това също се подпомага от ЕФСИ и така се създават всъщност нови пазарни възможности. Искам обаче да довърша и мисълта си, като повторя. А, нека работим заедно за повишаване на осведомеността за разяснителната работа. Примери за това какво се прави чрез ЕФСИ могат да бъдат видени на нашата веб страница. И а, от каквато и помощ да имате нужда като допълнителна информация, ние сме готови да ви я предложим. I asked uh, what's uh, the development of the situation with the gap of the uh, of payments. You said. Попитах за развитие на институциите и във връзка с плащанията. Казахте, че ще приключат програмите до края на тази година, обаче се предполагаше две години по-късно да имаме повече uh, постигнати резултати? Готов ли сте да направите нещо, да вземете мерки? Кристалина will answer to this question. She knows... Uh, Колегата Кристалина Георгиева най-добре може да отговори на този въпрос. Тя познава ситуацията много по-добре. Благодаря много. Ще имаме възможност да зададем въпроси и на госпожа Георгиева. Ще се срещнем с нея през юли. От тук нататък имаме още шестима желаящи да се изкажат. Моля ви всеки да се впише в максимум две минути, за да може да дадем възможност на господин Катайнен да отговори на въпросите. Госпожа Малетич. Благодаря, господин, госпожо председател. Добре дошъл на господин Катайнен. Имам въпрос във връзка с съвместяването на фондовете ЕФСИ и европейските фондове за структурни инвестиции. Ако разгледаме фонд, проектите, които са финансирани от фондовете за структурни инвестиции, за пъбли, проектите за а, публични инвестиции имаме проекти, които разчитат за финансиране от ЕФСИ и за националната част на проектите и за елементите, които не могат да се финансират от ЕФСИ. Освен това има правила свързани с държавната помощ и по тях не могат да се използват някои други източници, като ЕФСИ. И освен това, по различните фондове има различни правила. Различна е проектната документация за ЕФСИ и за структурните фондове. А също и критериите са различни за оценка на проектите и също как може да се постигне съвместяване, при положение, че има толкова големи разлики. Иначе, благодаря, че ни насърчавате да говорим в родните си страни повече за възможностите да се използва фонда за структурни инвестиции. В крайна сметка, това е тема, която трябва да се обсъжда и в страните извън Европейския съюз, които могат да използват този фонд. Знам, че вие посещавате много държави членки но може би и когато организираме някои конференции, можем да разчитаме на вас, на вашите служители и да поканим някой от тях да разясни възможностите. Благодаря, господин Вон. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на заместник председателя на комисията за това, че е тук сред нас отново. Когато беше тук за първи път, той ясно заяви, че няма да има пряка връзка между Европейския фонд за структурни инвестиции и структурните фондове. Казахте, че само най-добрите проекти ще се финансират от ЕФСИ, но обяснихте също така, че целта е да се предоставят възможности да се комбинират е, структурните фондове с ЕФСИ и би било добре да ни дадете някои ясни примери за това как това става. А също така в изказването си споменахте е, е, консултантските услуги, които са на разположение. Как действат те? Каква е тяхната роля? Освен това, говорихте и за многогодишната финансова рамка и за нейното преразглеждане. Аз съм от Великобритания и честно казано бих се радвал вашето предложение за преразглеждане да дойде а, след края на юни. Готов съм да почакам до тогава. Защото може би се очаква искане за някои увеличение в многовижната финансова рамка. Говорихте за гъвкавостта, която е важен инструмент. Важно е също така да се е, действа по непокритите плащания, защото това са е, важни технически проблеми. Някои хора на място не получават плащанията и е, трябва да се намери решение. И на трето място, въпреки че имам само две минути, кохезионната политика и средствата в тази област. В нашата парламентарна комисия темата е особено важна и економически, и финансово, за регионите, е важна и от политическа гледна точка. В много региони, в много общности изглежда а, са необходими такива проекти, финансирани от Европейския съюз, за, от кохизионната политика по-конкретно. И а, мисля, че е важно да се насочат проектите повече към постигане на конкретни резултати. Да не се използва това обаче за извинение за преустановяване на проекти по кохизионната политика. По-скоро да има по-голямо пренасочване към бюджетиране, основано на постигане на резултати. Това е добре, това е важно, защото за бъдеще, ако искам да ме да запазим, кохезионната политика трябва да можем да покажем, че тя действа в действителност, да има ясни примери. Благодаря. Благодаря, госпожа Родригес, заповядайте.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 Но, но освен това, друга важна тема са отдалечените територии. Важна е тази тема в контекста на европейското пространство и е, това е тема, която не можем да пропускаме, когато говорим за регионална политика. И така. Искам да знам какво мислите последните теми. Има много отдалечени райони, които са засегнати от безработица, от емиграция, от липса на квалифицирана работна ръка, има структурни неспособности, проблеми с конкурентоспособността, що се отнася до конкурирането между тези отдалечени територии, европейския континент. Е, много често повтаряме тези неща, но това не ги омалуважава. Най-големият проблем е емиграцията. И така, как можем да говорим за конкурентна способност при положение, че има региони, които имат толкова труден достъп до европейския континент, които трябва да ползват самолетен транспорт, например. Въобще е доста трудно в тези региони да се натрупа е, необходимата критическа маса за добро економическо развитие. И какви е, мерки могат да се е, въведе в тази връзка? Е, каква положителна дискриминация може да се въведе? Във връзка с член 349, например. Ето един пример с, регионал, с автономния регион на Мадейра. Централното правителство твърди, че отговорността е на Европейския съюз. Задавам въпроса на Европейската комисия, тя дава различен отговор. Като председател на земноморската парламентарна асамблея, това е тема, която изключително много ме вълнува. Още нещо. Споразумението с Турция. Не мога да се съглася, че политиката за сближаване трябва да бъде оценявана само единствено върху основа на постигнатите резултати. Ясно е, че трябва да има резултати, но трябва да се има предвид, че в различните региони стартовото ниво е съвсем различно. И отново да се върна на най-отдалечените райони, на периферните територии. Е, тук не казвам да се наливат там пари, по-скоро да се търсят някакви структурни решения за тези региони. И ако има макроекономически условия, които трябва да бъдат изпълнявани, това само ще застраши тези региони. Азорите и Мадейра, ами в Азорите правилата за дефицита са били изпазвани, в, в Мадейра, но не. И какво тогава? да се каже, тези португалски територии не спазват правилата, значи няма да им се предоставят средства. Не може ли да имат други критерии, например правата на човека? Благодаря, госпожа Спираки. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря и за любезните ви думи. Да, необходимо е да се е, полагат усилия за информиране във връзка с структурните фондове. Да, но същевременно има и липса на възможности на освояване и управление на средствата от този фонд в много държави членки. Нека да ви припомня някои е, данни за Гърция, съгласно последния доклад, подаден от Гръцкото Министерство на економиката е, до Европейската комисия от 5,4 милиарда евро в програмата за регионални оперативни програми, само 0,49% са били освоени. Освен това има 13,4 милиарда евро от структурни програми, обаче е, отново е, е освоен един нищожен процент от тях. Е, това са цифрите. Ако искате да се насръчат държавите членки да освояват средствата, трябва да им дадете ясни примери как да го правят. Втори ми въпрос. Какво можем да направим във връзка с многогодишната финансова рамка? Насръчавате много... държавите членки да преразгледат своя портфел във връзка с многогодишната финансова рамка. Има ли добри примери тук? Знам, че Италия използва средства от многогодишната финансова рамка за справяне с кризата с беженците. Получавали ли сте такива искания и от Гърция? Благодаря. Госпожа Мишел. Зи. Благодаря много. Значи, призовавате ние да разпространяваме информация за ЕФСИ. Съгласна съм с вас, но за да се популяризира нещо, трябва да бъдеш убеден в него. А, откровенно казано, до сегашните ни проучвания, а и вашите днешни конкретни изявления, не ме убедиха кой знае колко в ефективността на ЕФЦИ. Списъкът от проекти на Европейската инвестиционна банка по ЕФСИ ни попадна, разгледахме го и видяхме в него цели две европейски страни. Така че а, оставаме с впечатлението, че използването на EFSI се обвързва прекалено много с големи проекти, макар че и Германия фигурираше в списъка. Та, въпросът ми е, наистина ли смятате, че от EFSI ще спечелят наистина онези региони, в които в момента инвестициите са особено ниски, т.е. има голяма нужда от наваксване от онова, което научаваме в публичната сфера, не оставам с такова впечатление. И не на последно място искам да ви попитам, то е свързано с предишния въпрос, как се, ще се използват средства от ЕФСИ в Гърция, а, защото когато четох списък от проекти, имаше един единствено от Гърция. Ще има ли целево подпомагане на инвестиции, които до сега не е било възможно да бъдат направени. Ще ви бъда благодарна за конкретен отговор. Question, Благодаря, господин Маскор. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател на Европейската комисия. Нека първо да ви благодаря, така както направиха и останалите колеги и за това, че сте тук, за това, че дойдохте да разговаряме за регионалната политика, за кохезионните фондове. Аз самият също съм от един а, такъв твърде отдалечен регион и за това искам да се присъединя към казаното от госпожа Родригес. И аз исках да ви обърна внимание на тези неща. Искам да ви задам един въпрос, но първо нека да кажа следното. Вие казахте, най-отдалечените райони не са добре запознати и с възможностите, които съществуват за използване на средствата. И ви ни призовахте да отидем ние там и да обясним а, какви са възможностите. Ами, ние го правим. Аз го правя в своя регион. Знаем какви трудности са пред нас, тъй като сме толкова отдалечени, тъй като сме остров, но все пак какво може да ни кажете за бъдещето на тези фондове? Какво можем да очакваме? Дали тези средства ще бъдат използвани? Трябва ли да се безпокоим за нещо? Това е финансов инструмент, който е изразител на основните ценности на Европейския съюз. Това е инструмент за постигане на солидарност. И солидарността не е просто една дума, изпразнена от значение. Говорим много за най-различни неща, но най-важното е да можем да разчитаме, че тези фондове имат бъдеще – така че, моля ви, уверете ни, че това е така. Благодаря. Благодаря. Позволете и на мен да направя няколко коментара в качеството си на член на Комисията по регионални въпроси. Иначе въпроси няма да задавам. Вече бяха зададени и достатъчно. Ще получим отговорите им много скоро но искам да кажа следното. Съвместяването на ЕФСИ и на европейските фондове за структурни инвестиции е тема, която привлича много интерес в България и аз ще работя а, а, за допълнителното разпространение на информация по темата. Давам ви думата за отговор. Първо, по въпроса на господин Вон за консултантските услуги. Можете да намерите всичко на сайта на European Investments Advisory Hub, EIAH е съкрещението. Тези средства идват от се прехвърлят през Европейската инвестиционна банка. и Има конкретна информация с лицата за контакт и с техните имейли във връзка с конкретните теми. Не мога да ви е, дам конкретни цифри за това колко искания за информация – е имало до сега, но те са около 150 поне и 75% от тях са от частния сектор. И така има интереси от публичния и от частния сектор. Какво се прави до тук? Ами, полагат се усилия да се помогне на някои регионални на публични органи да вземат решения при създаването на проекти от публично-частен характер за това как да се действа възможно на ефективно и какви подходи да се използват при отчитането. Освен това, има и специални съвети, свързани с това как дадени проекти да бъдат структурирани, така че да бъдат по- допустими и за други средства за, за други източници на финансиране. Има и конкретни съвети за това как да се комбинира ЕФСИ с европейските фондове за структурни инвестиции. Така че усилия се полагат, но мисля, че могат да се подобрят още повече, вземайки предвид различните потребности на различните държави членки, както и различните потребности що се отнася до интересите на частния сектор. Отдалечените райони. Колегата Крецо може да ви даде по-добра информация за това какво се случва на структурните фондове, от които могат да се възползват най-отдалечените райони но все пак искам да ви уверя, че няма да им се отнема достъпа до структурните фондове и че на структурните фондове няма да им се случи нищо ем, драстично. Нито що се отнася до сумите, нито що се отнася до начина по който те се разхор... разхождат, разходват. Репертуарът ще си остане същи. Както вие споменахте, това е много важен начин да се прояви европейската солидарност. Не само чрез подпомагането на хората в тяхното ежедневие, но и чрез инвестирането в бъдещето на региона. И като им се помогне да подобрят своето качество на живот и е, условия на труд в тези най-отдалечени райони. Говорихте за трудностите на отдалечените райони. Вие говорихте за това и в Страсбург. Аз съм посещавал някои от тях и да, знам това са места, които се сблъскват с доста трудности. Също време, когато организираме структурните фондове, трябва така да го правим, че да постигаме възможно най-добри резултати. Що се отнася до използването на Европейския фонд за структурни инвестиции за финансиране на малки и средни предприятия в тези отдалечени региони, това може да стане чрез използването на банки, които се намират на континента. Не е необходимо да има отделни споразумения с отделни банки, които работят там на място, а може да се работи и чрез банките на континента. Затрудненията при освояването в определени държави членки. Знам, че комисаря Крецо работи по този въпрос. Аз не съм специалист по темата. Просто мога да кажа, че е добре да се подобри качеството на консултантските услуги, за да се постигне по-добро освояване. Тъй че това, което вие казахте, госпожо Спираки, е а, наистина вярно, че по някой път е изключително фрустриращо това, че има желание да се помогне, има желание да се получи помощ, но нещо по средата прави така, че е, това става почти невъзможно. Може би въпросът е да бъдат обучени хората а, е, за това как е, работят нещата на практика в други държави членки и как изобщо се администрират тези структурни фондове. Ако Е, следващият въпрос. Дали FC може да подкрепя само големи проекти? Може да подкрепя и големи проекти, може да подкрепя и много малки проекти. Но когато говорим за по-малки проекти, там говорим по-конкретно за финансиране на малки и средни предприятия или е, за средни предприятия само. Е, и тези средства обикновено преминават чрез посредници, е, и ако се търсят а, е, проекти по ЕФСИ, е, съветът е, е цената на проекта да е близо 20 милиарда, а, тъй като разбира се, че може цената да е и по-малка, обаче хората на, на разположение на Европейската инвестиционна банка са сравнително малко и затова те не биха искали да работят с твърде малки проекти. За е, най-малкият най, проект, за който съм чувал, който е получил финансиране, е проект на стоеност 90 000 евро. Но при такива малки проекти е добре да има посредник при финансирането. Иначе примерни проекти, ами единият е една фабрика за преработка на храни и друга, другият проект е подкрепа на малки и средни предприятия за финансиране в Гърция за множество а, предприятия. Работим и с а, гръцките банки, работим и с частния сектор, за да може да се въведе платформа за проекти за инфраструктура в областта на туризма, например, или пък нещо друго, което е необходимо. Резултатите са доста убедителни в момента, но все още е необходимо да се информират повече хора. Продължавам да се срещам с хора, които за първи път чуват за EFSI. Ам, Но моят е, опит е, в предходните роли, които съм изпълнявал, ми показва, че а, е, важните неща трябва да се повтарят много пъти, а, за да може наистина всички да се чули за тях. Казахте, че информацията може да бъде намерена на уебсайта. коя дата, коя година, юни. Европейската инвестиционна банка ще предостави редовни доклади за резултатите по приложението на FC. По някой път през ю... най-вероятно по някое време през юни ще става това всяка година. Но Що се отнася до анализа на силните и слаби страни на ЕФСИ, е, задължението ни е да предоставим този анализ до март следващата година и аз мисля, че е добре да се използва максимално много време, за да може наистина оценката да е възможно най-обективна. Тъй или иначе до март следващата година трябва да е на лице тази оценка. Благодаря. Благодаря, господин Катайнен, благодаря, че сте тук, благодаря за тази интересна дискусия, която ни беше много полезна. Надявам се, че това не е последната ни среща. Добре дошъл сте на срещата на комисията по на всички заседания на Комисията по регионални въпроси. Okay, uh, Let me finalize our meeting today. С това приключваме работата си днес, колеги. Следващата, последната точка е точка разни. Има ли неща за обсъждане? Не. В такъв случай ви съобщавам, че следващото заседание всъщност е утре. Извънредно заседание от 7 часа вечерта размяна на мнения с заместник председателя на Европейската комисия, комисарят Домбровскис. С това закривам работата на Комисията по регионални въпроси. заседанието на координаторите продължава при закрити врата. от името на всички вас благодаря на преводачите.